вече ви е предоставен. Има ли бележки по него? Няма. С това протоколът се приема. Преминаваме към гласуването. Предложения за резолюции. Предложение за резолюция, внесено от 6 политически групи. Господин Каспари има думата за процедурна бележка. Уважаеми господин заместник председател Виланд, уважаеми колеги, съгласно член 22, алинея 4 от правилника за дейността ни, председателят на Европейския парламент го представлява пред обществеността. В рамките на гласувания определяме общата позиция на парламента. При тези гласувания някои губят, други печелят. Такива са принципите на демокрацията. Вчера председателят господин Мартин Шулц представлява Европейския парламент на съвета в Брюксел, но за пореден път представляваше своята позиция, а не позицията на парламента. Ще ви дам пример. Наскоро с голямо мнозинство приехме резолюцията на господин Кадер Ариф, както и текста на господин Витал Морейра за трансатлантическото сътрудни... партньорство за търговия и инвестиции. Но ако господин Шулц не отстоява позициите очертани в тези текстове, няма как да очакваме от обществеността да ни да ни гласува доверие. Нека припомним на господин Шулц, че трябва да представлява позицията на парламента, не личните си възгледи. Благодаря на колегата Каспари. Ще извършим необходимата проверка. Господин Бютикофер, моля включете си микрофона. Господин председател, призовавам бюрото да помисли дали не би следвало да се създаде комисия за проверка на начина по който се представляват решенията взети тук в парламента. Ще трябва да упражняваме наистина постоянен контрол върху председателя на парламента. 7 дни в седмицата по 24 часа на ден. Благодаря господин Кофер. Преминаваме към гласуванията. Предложение за резолюция във връзка с положението в Судан, внесено от 6 групи. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Предложение за резолюция за Египет, внесено от 6 политически групи. Точка 6 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 15 за, против, въздържали се, приема се.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 по предложението за резолюция за Нигерия, внесено от 6 политически групи, изменение 1, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по изменения текст на резолюцията. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Госпожи и господа, ще ви направя едно съобщение по предложенията на председателския съвет във връзка с назначенията в междупарламентарните делегации. Нямаше възражения срещу тези предложения, с което се считат за приети. Гласуваме по предложението за резолюция за Украина, внесено от пет политически групи и от депутати Мацеронис и Кригуле. Точка 1, изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Ще направим електронна проверка. Точка първа, изменение 6. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 1. Устно изменение от колегата Сариош Волски. Господин Сариош Волски. Микрофон. Моля, включете си микрофона. Искам да добавим следната формулировка. Призовава бунтовниците и наемниците да не използват цивилни граждани като човешки щитове. Председателят, има ли възражения? Няма. Нека гласуваме по това изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Изменение 8, разделно гласуване в три части. Първа част по именно гласуване, моля гласувайте. Амалия. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се втора част. Моля гласувайте. Амалия. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Трета част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Haben alle всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 8. Няма да гласуваме по първоначалния текст. Точка 12. Устно изменение по първоначалния текст от колегата Сариош Волски. В края на параграфа предлагам да добавим призовава всички страни да направят всичко възможно за защитата на гражданското население и за предоставянето на хуманитарна помощ на Украина. Председателят, колега Сариош Волски, гласувахме по изменение 9, което бе прието. А току-що предложихте устно изменение по точка 8, но Всъщност, трябваше да внесете устно изменение по точка 12. Oral amendments concerning paragraph устно изменение по точка 12, а не по точка 8. Paragraph 8 was caduc. Изменението по точка 8 бе Искате ли да внесете изменения по точка 12 или не? Не. Няма нужда да гласуваме по точка 12. Точка 12, изменение 2, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 по именно гласуване. Устно изменение от господин Сариош Волски. At the end. В края, след риторика, предлагам да добавим в това число и от Русия което би довело до по-нататъчно обостране на конфликта. Няма възражения. Гласуваме поименно по изменение 11 в тази му форма. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 в 3 части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по втора част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Трета част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. Отново устно изменение от колегата Сариош Волски. Това е устно изменение по устното изменение на зелените. Предлагам в третия ред да заличим както и по силата на решението на унгарското правителство да подпише с Русия споразумение за ядрената енергия. Това е устно изменение по устното изменение на зелените. Предлагаме да се заличи ред 3, 4 и 5. Има ли възражения? Das sind 40 Kollegen. Ich lasse damit über den Antrag Възразиха 40 колеги, за това гласуваме по изменение 5 в първоначалната му редакция. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по целия изменен текст на резолюцията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по предложенията за резолюции за заедостта на младите хора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 Край на гласуването. Abgelehnt. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. ich überprüfen. Die Abstimmung ist eröffnet. Електронна проверка. Моля гласувайте. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Много въздържали се, приема се с малка разлика в гласовете. Изменение 7 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 42. Първоначалният текст. 4 части. по именно гласуване. Първа част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се трета част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се четвърта част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 3 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се.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 Отхвърля се. Параграф 44, намендлиха абстимунг, абстимунг сте öffnet. Точка 44, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 8 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Е Точка 45, в две части. Първа част за. Процедурна бележка. Имате думата. Господин председател, по-рано внесохме устно обяснение и то беше прието. Става въпрос за свободното придвижване на хора, замества се думата qualified. Председателя, извинете, имате обяснение или устно изменение? Обясненията са след гласуването. Благодаря, каза оратора. Да, 45 текст. Ерста тайл, wer ist dafür? Wer ist dagegen? 45 параграф, първата част за, против, въздържали се, Още веднъж за. Приема се. Искам да предложа нещо. Новоизбран депутат съм, но имам опит като депутат от миналото. Би трябвало да имаме малко време между вашите обявления. За, против, въздържали се. Трябва да имаме време поне да вдигнем ръка. Доста сте бърз. Председателят, колега, опитвам се, но бързо ще установите, че колегите започват да се изнервят, когато сме прекалено бавни тук на председателското място. Всички бързат, за да се качат на самолета. Поддържам темпото, което поддържахме и по време на миналия мандат. Sie haben dafür auch, Sie haben dafür auch wohl präparierte Stimmlisten. Вашите сътрудници много добре са ви приготвили списъците за гласуване. И така, след позоваване 14, първо изменение за, против, правим проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. След преамбилна точка К, пето изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. И сега гласуваме по резолюцията си с измененията към нея, по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Благодаря. Приема се. Преминаваме към положението в Ирак. Съвместна резолюция на пет политически групи. Първо изменение, второ поименно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение трето. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение първо. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега по цялата резолюция. Всъщност има едно устно изменение на госпожа Гомеш. Monsieur, il me paraît qu'il y a un ajustement technique. Euh, c'est la date. Става въпрос само за поправка с технически характер. Датата 15 юли, а не 14. Това е по параграф 6. Приветства избирането на новия председател на иракския парламент на 14 юли се казва, датата трябва да стане 15 юли. Това е изменение с технически характер. Благодаря, госпожо Гомеш. За това уточнение ще направим проверка. И сега по цялата резолюция. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към резолюцията за ескалацията на насилието между Израел и Палестина. Съвместно предложение на 4 групи. Шесто за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7 по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение първо. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. След преамбилна точка Г, изменение 5, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме по цялата резолюция, по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Angenommen. Приема се. Преминаваме към гласуване по резолюцията, наречена престъплението агресия. Имаме резолюция от името на групата на ЕКР. Подлагаме на гласуване за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега съвместното предложение за резолюция на пет политически групи. Имаме само едно гласуване по преамбилна точка F на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се имам едно съобщение. Господин Карлос Хименес Виларехо подаде оставката си като член на парламента, считано от 1 август 2014 година, съгласно правилника за дейността. Отбелязваме това негово искане на всички, които сега напускат.